света. Те са свързани с а, италианското председателство и по-точно прегледа на италианското председателство. Господин Ренци, имате думата. Господин председател Шулц, уважаеми депутати от Европейския парламент, Аз само мога да подкрепя казаното от председателя на парламента в тази пленарна зала в памет на случилото се преди 70 години в лагера Аушвиц. Моето правителство, италианският народ са твърдо решени да се борят срещу тези ужасяващи събития, които са характеризирали Европа и които бяха изпитани от Европа през последните няколко дни. Ние трябва да инвестираме, за да се гарантира сигурността на бъдещите поколения в Европа. Сега искам да премина към анализ на случилото се през последните 6 месеца на италианското председателство. Откъде започнахме? господин Таламакос от гръцкото председателство. Ние се питахме дали тези а, политици, тези представители, които са за реализиране на европейската мечта, а именно Европейския съюз, да оценят, че Европа не е въпрос само на миналото, но и на бъдещето. Въпрос на възможности, а не толкова на тревоги и безпокойства. Дали ние сме се справили през тези 6 месеца на италианското председателство с тези предизвикателства? Представителите на медиите, запознатите с тези въпроси искат да знаят какво сме направили и дали сме доволни от постигнатото. Но въпросът не е поставен правилно, тъй като ако сте политик, никога не сте доволен от постигнатото, иначе трябва да се потърсите друго поприще. Когато сте председатели за 6 месеца, вие мислите по какъв начин да дадете възможности и надежда на Европа за в бъдещето. Независимо от политическите ни становища, ние знаем, че това не е истинското предизвикателство. Не става дума само за това да говорим с клишета за структурни реформи и прочее. Ако Италия иска да, играе глобал, да бъде игра, глобален играч, трябва да трябваше да положи нужните усилия мисля, че ние постигнахме много през последните 6 месеца. И оценката трябва да се дава от е, италианските граждани, не толкова от европейските институции. Италианските граждани са наясно, че ние предоставихме на Европа повече ресурси, отколкото е получила. 20 милиарда евро сме дали на Европа и сме получили само половината обратно. Италия помогна да се подпомогнат банковите институции и не само от проява на щедрост, защото вярваме в тези институции. Само една а, стопна от тези средства отидоха за собствените ни банкови институции. Ние го направихме, защото Италия е член на Европейския съюз. Това е а, страна, която е дошла не само за да получава, но и да дава. Тя е държава, в която е подписан римският договор – и тя отстоява онези ценности, които са превърнали нашата страна Европа в това, което са сега. Ние трябва да дадем надежда на бъдещите поколения да се справим с собствените ни проблеми в собствените ни държави. Ние го правим чрез реформа на Конституцията, на правната система. Всичко това са въпроси, по които парламентът на Италия постига напредък през последните 6 месеца. Ние имаме проевропейска визия, имаме много известни поддържници на европейската идея в нашата история, както вероятно мнозина от вас знаят. През последните 6 месеца ние показахме как моята страна може да направи това, което искаме да направи Европа като цяло. Джорджо Наполитано, който е пламенен европеец, скоро ще напусне поста си след една дълга политическа кариера в подкрепа на осъществяването на промени в Италия по интелигентен начин, с проява на здрав разум, Мнозина от вас са работили а, съвместно с него. Нашата цел беше а, двояка. Първо, да имаме нужната политическа воля. Когато започнахме председателството, новата Европейска комисия още не беше встъпила в длъжност – Ние направихме исторически избор Назначаването на Жан-Клод Юнкер след изборите от 25 май за председател на Европейската комисия не беше само признание за резултата от изборите. Това не би било, доста... би било достатъчно, не би било достатъчно, тъй като партията, която представлява Жан-Клод Юнкер, не получи нужното мнозинство, за да получи нужната подкрепа. Но беше чут гласът на хората. Те разбраха, че техният глас означава нещо – това беше приложено при формирането на новата комисия, което се случва за пръв път. И от тук нататък сигурно ще се взема за даденост в европейската политика. Освен това, предложихме промяна в економическата парадигма, която характеризираше Европа през последните години. Вярвам, че или Европа трябва да промени скоростта, с която развива економиката си, или ще изостанем в бързо развиващия се свят. Председателят Юнкер възприе а, тази а, идея. Символично е, че председателят Юнкер ще представи съобщение за гъвкавостта и за европейският план за инвестиции. Това е инициатива, която ние подкрепяме. Считаме, че вървим в вярната посока и че трябва да направим още повече. Ние ще допринесем за тази цел. Ще бъдем щедри и с предоставянето на финансови средства. Ние вярваме в прилагането на принципа на гъвкавост. Много страните, от които идвате, днес не биха били в ситуацията, в която се намират сега, ако не бяха положени нужните усилия, ако нямаме една гъвкава политика. Щеше да бъде много трудно да се постигне това, което беше постигнато. През последните 6 месеца аз наблюдавах една дълбока промяна, що се отнася до посоката на срещата на върха през месец юли, аз се спомням, че имаше много трудна дискусия с моите колеги, държавните и правителствени глави от държавите членки, когато подчертавахме нуждата от инвестиции в растежа, от инвестиции, по, които да се реализират по по-различен начин, за да може да се гарантира гъвкавост в економиките ни. Много неща се промениха за последните 6 месеца в това отношение. Инвестирането в политиката, в политики, комисията посочва каква е посоката, която се следва. Разбира се, можем да говорим и за резултатите. Споразумението по въпросите на климата и енергията от Марио Остром до Трайтън, институционалните промени, положителното сътрудничество, което беше реализирано, инвестициите в нови международни програми, насочването на усилията към разрешаване на проблемите с иммиграцията, работата по свързана с преговорите по ТИТИП. Аз благодаря на господин Шулц за това, че този парламент пое ангажименти Аз не мога да разбера обаче съпротивата, която някои държави оказват при изготвянето на този документ, който държа в ръцете си. В него са посочени всички резултати от а, тези 6 месеца. И така искам да премина сега към втората част от моето изказване, а именно към ключовият въпрос. Дали сме успели да постигнем това, което искахме през последните 6 месеца, за да може Европа да бъде по въодушевена. Дискусиите, които водихме в Европа. Често бяха популистски. Папа Франсис говори за Европа на надеждата. Той говори съвсем ясно и красиво в тази зала за това, че Европа може да помогне на останалия свят въпреки че има опити да се насажда страх, популизъм, да се навреди на нашите ценности. Има хора, които настояват Европа да се превърне в крепост. Не, Европа не трябва да е крепост. Тя не трябва да бъде окоп, не трябва да се окопава. Тя трябва да набляга на диалога, не на конфликта. И така, господин председателю, тук в тази а, зала ние говорихме при от, откриването на нашето председателство за една млада жена в а, а, Судан, която имаше беше хвърлена в затвора заради своята религия. По време на това председателство тя беше освободена, нейното дете беше родено в затвора. На 20 август, господин председателю, и от ваше име също ние разгледахме положението в един беженски лагер – Спомням се казаното от много млади хора в Сребреница. В, където сините каски не направиха нищо, за да се пропоставят на насилието и геноцида. Днес ние имаме пред себе си и други случаи на насаждане на терор. Европа трябва да направи нещо това отношение. Видяхме демонстрацията на хората в Париж. Някои твърдят, че това е само възможност като фото Не, по-скоро това беше изява на френските граждани. Ние сме тук в Страсбург, който е френски град, европейска столица. Всички знаят, но ще го кажа и аз. Ние преживяхме едно невероятно събитие. Хората пееха Марсилезата. Хората се противопоставиха на, на терора, на насилието. Те заявиха, че Европа е по-силна, че нашите ценности са по-силни от терористичните атаки. Това поставя и отново на преден план идеята за европейското единство. Ние трябва да посочим своя враг. Разбира се, такъв враг съществува. Но ако някой твърди, че този враг е религията, то си помислете за речта, която беше произнесена в Египет. Направих много през последните 6 месеца срещнах се с египетски представители, както в Кайро, така и в Рим. Беше произнесена реч в университета на Кайро. И там казах, че религията не е нашият враг, а Наш враг е идеологията, която се опитва да смаже самата идея за а, религията. Да, а, съществува враг. Това е идеологията, това е фанатицизмът. Реалният риск, пред който сме изправени, е да не виждаме този враг и, и да считаме, че Страхът може да ни парализира. Затварянето в себе си, изграждането на граници, на стени, не отговаря на европейската идея. Някои дори казват, че за да се гарантира сигурността, трябва да има страх. Но това някакси не се вписва в идеята за интеграция. Ние никога няма да забравим думата идентичност. Това е красива дума, тя ни принадлежи, тя има своя смисъл. Думата идентичност изразява това, че сме истински европейци. Аз съм човек от Тоскана, от Флоренция. Гордея се с моята идентичност. Противното на интеграцията е анонимността, дезинтеграцията, разрушаването на структури и ние днес трябва да можем ясно да заявим с един глас, че в и извън европейските институции ние ще защитаваме своята идентичност. Някои твърдят, че трябва да се оградим с крепостни стени в името на сигурността, но аз искам да кажа, че свободата не може да се постигне без свобода. В съвременния свят нашите врагове не могат да ни а, убият, но те се опитват да променят начина ни на живота. Ние не бива да допускаме това да се случи. Ако искате да наречете това война или конфликт, можете да го направите. Имате свободата да го кажете. Някои може да се опитат да получат повече гласове на изборите, експлуатирайки всичко това. Но ние трябва да сме наясно, че днешното ни предизвикателство е Европа да се свърши работата. Ми порта дире una cosa molto semplice. И сега в заключение искам да кажа още нещо. Политиката се завръща в Европа, защото през последните месеци и години ние наблюдаваме, че има призиви за повече Европа, а не за по-малко Европа. Ние трябва да кажем истината. Европа, която сме изградили през последните години, често създаваше впечатлението, че се основава само върху економическите аспекти, върху строгите економии, върху ограниченията. След тези 6 месеца, господин председател, считам, че можем да заявим, че това е погрешно, че сме грешили. Това, което ще направи комисията Юнкер, е нещо, което трябваше да се направи през последните 6 години. Светът се променя, той се опитва да инвестира в бъдещето, а Европа не го прави. Бяхме на срещата на Г-20 в Бризбейн. Въпросите за растежа, инвестициите, иновациите бяха изразени от всички, а ние трябва да сме началото на всичко това, а не да следваме събитията. Европа трябва да е наясно, че тя е свръхсила, може би не економическа свръхсила, но тя е такава сила, що се отнася до ценностите. Често хората, които прибягват до ефтина риторика, забравят този факт. За пръв път бяха проведени преки избори за евродепутати именно по времето на италианското председателство през преди 40 години. Латвия все още не беше член на Европейския съюз, нейното положение беше съвършено различно. Всичко това показва, че Европа е, може да се променя, но тези промени трябва да ни накара да огледаме по по-различен начин политиката ни на добросъседство, да погледнем към Средиземноморския регион, към разширяването на Европейския съюз по по-различен начин. Дали искаме да бъдат прияти Сърбия, Албания, Черна гора. Тази дискусия за разширяването не трябва да бъде въпрос, който да поражда страх. В Италия предстои а, да се проведе експо. Ние искаме да се постигнат промени, да се примахне глада, бедността в света. Всичко това изисква промени. Аз научих за Европа не чрез институциите, научих за нея, като изучавах историята на моя град. Известният поет Данте Алигери от моя град. Чрез Юлисис той казва нещо, което е валидно и днес. Данте казва, че трябва да се а, следва познанието. Европейския парламент се намира на кръстопът и трябва да по какъв начин иска да живея. Ние трябва да работим като европейци с чувство на отговорност, за да можем да отговорим на бъдещите предизвикателства пред Европа. Италия, господин председателю, винаги ще се придържа към въпросите на цивилизацията и винаги ще работим съвместно с останалите, без прояви на бюрократичност. Благодаря ви, господин премьер-министр. Господин Колбан. 12 пъти извикахте думата рабиш. Сега думата има председателят на комисията господин Юнкер. Моля, имате думата. Уважаеми господин председателю, Господин председател на съвета, скъпи Матео, дами и господа, понякога е трудно да се премине към следващата стъпка. Ние започнахме днешното заседание с освобождаването на лагера Аушвиц нещо, което се случи след войната. Разбира се, трудно е да си представим трагедията, преживяна от Европа 43 до 45 година – Историята обаче не бива да се забравя. Трябва да помним нейните уроци. Днес ние сме на френска почва. Както вече стана дума, тук също колегите страдат заради трагедията сполетяла Франция. Всички ние сме шокирани, скандализирани, отвратени. Ние не годуваме срещу случилото се в Париж. Да, ние сме всички Шарли. Но имайте предвид, че по света има много такива шарлевци, които не споменаваме. Но така или иначе днес сме във Франция, затова ще кажа да живее републиката, да живее Франция. Nous sommes arrivés Иначе наистина италианското председателство вече премина, сега започва работата си и латвийското председателство. Е, сега е моментът и да направим един по-обхватен анализ Приключи италианското председателство, председателство на държава основата на Европейския съюз. Утре ще чуем премиера на Латвия. Това пък е нова държава членка. Латвия през 2015 година ще определя съдбините на Европа. Кой можеше да го повярва в миналото? Мисля, че речта на латвийския министр-председател утре ще бъде и символ на новото помирение и обединение в Европа след войните на миналия век, които разделиха Европа на две. И днес и утре мисля, че преживяваме велики моменти в европейската история. Няма как да не помислим и за изминалите десетилетия, но пак се връщам на италианското председателство, което приключи. Обръщам се и към теб, Матео. Трябва да ви поздравя за постиженията. Аз съм участвал в работата на Европейския съвет. Познавам много добре председателствата Обикновено знам, че всяко председателство с радост предава штафетата на следващото. Италианското председателство обаче постигна много. Ние успяхме да стигнем до съгласие по бюджета 2014-15 година – в това отношение работата между Европейската комисия и Италианското председателство беше от ключово значение. Заедно разговаряхме и по други въпроси на бюджета, както Европейския парламент знае много добре. Без ангажимента на италианското правителство тези резултати нямаше да бъдат възможни постигнатото нямаше да бъде факт. Щяхме в момента да сме и в разгара на остра бюджетна криза. Но ето италианското председателство успя да направи така, че да вземе всички законодателни решения по механизма за единно оздравяване на банките. Също така като председателство беше много важно, че то успя да подкрепи и плана за инвестиции. Освен това, междувременно беше приета и утвърдена и новата комисия. Но така или иначе бюджетното решение, структурните реформи плана за растеж и заето с конкретните си мерки, нещо, което представих в края на месец ноември пред вас. Всичко това са постижения с помощта и на италианското председателство. Всичко това е важно за възстановяването на растежа и, заетостта. Това е основната цел на нашите европейски политики. Този следобед съвета на комисарите ще разгледа конкретните мерки по фонда за инвестициите. Освен това, изготвихме и съобщението на Комисията за гъвкавостта на Пакта за растеж и стабилност. Мисля, че и в тази насока, и в други насоки ние успяхме да постигнем много благодарение и на ентусиазма на италианското председателство. Бих искал да кажа, че с други думи, италианското председателство добре си свърши работата. Предполагам, че италианското правителство, след като вече не е председател, ще си спомня за работата си по време на председателството и ще продължи в същия дух да живее Италия. Благодаря ви, господин Юнкер. Сега от името на ЕНП думата има председателят Вебер. Господин а, председателю на комисия, господин председателю на Европейския съвет. За нашето ам, европейско бъдеще от голямо значение. Всичко, което се случва тук, то е от значение за економиката, за нашата култура. Искам да благодаря на италянското председателство от името на ЕНП за постигнатите резултати. И можем да кажем, че италянското председателство постигна успех, допринесе за стабилността Темата миграция също беше в дневния ви ред. Благодаря на вътрешния министр Анджелина Алфано за това, че а, той включи тази тема в дневния ред и работи за това европейците да поемат съвместно своята отговорност. А, други теми а, също бяха засегнати, като инвестициите, гъвкавостта и така натак. Благодаря ви за положените от ваши усилия. Благодаря на всичките министри и експерти, които дадоха своя принос. Относно темата за историческото и демократичното измерение през последните 6 месеца. Вие казахте, че ам, ам, гражданите са решили а, кой ще ръководи Европейския съюз вашият принос през последните 6 месеца също беше от решаващо значение. ЕНП е най-голямата политическа група в Европейския парламент и благодаря ви, че ви още веднъж подчертахте всичко това. В бъдеще задачите няма да се променят, те няма да свършат с италианското председателство. Говорихте за инвестициите, за гъвкавостта. Вие казахте, че Европа от економическа гледна точка не трябва да е толкова важна, колкото по отношение на своите ценности. Защо винаги трябва да се подчертават разликите, винаги да се стига до конфликти? Това не ни прави силни. Трябва да сме наясно, че само когато сме заедно функционираме добре. И а, можем а, да убедим нашите граждани само когато сме силни и постигнем економически и а, други успехи. Когато говорите а, за инвестиционния пакет на господин Юнкер и за фонда стратегически инвестиции, тогава казваме а, да, господин Катайнен винаги подчертава а, това, че трябва да инвестираме повече в Европейския съюз. Но една част от този пакет е свързан с структурните реформи. А, и че трябва да бъдат стабилизирани нашите национални бюджети и от тях също да се оказва подкрепа. Трябва ясно да заявим какво означава гъвкавост. Господин Ренци в Европейския съвет беше взето решение шестопакет и пакета да останат непроменени държавите членки трябва да се придържат към това правило за 60% задлъжнялост от БВП. Гъвкавостта може да се тълкува по различен начин. Италианското председателство има отговорност за това ясно да заяви какво означава тази гъвкавост, но в съвета беше взето решение правилата да не се променят. Трябва да положим още усилия, за да сме по-надежни и да будим доверие у нашите граждани. Тази седмица тонът е малко по-различен. Всички сме шокирани от случилото се в Париж и развитията на нашия континент. Затова искам в заключение да подчертая това, което ни свързва нас като европейци, емоции, които всички ни вълнуват и не трябва да се отклоняваме от нашия път. за, не трябва да се отклоняваме от работата ни за благото на нашия континент. Има идеи, които се подкрепят от много радикално настроени на нашия континент, но в, в Европа говорим за солидарност, за свобода на религиите, за разделянето на държавата от църквата. И в бъдеще ние ще продължаваме да се борим за тези идеи. Благодаря ви. От името на СИД Думата има председателят Питела. президенте Ренци. Господин председателю, господин Ренци, на 2 юли в парламента, в встъпителното изказване, което направихте на старта на Европейското председател, вашето председателство, вие казахте, че ще е предизвикателство да се преоткрие душата на Европа. Аз бях в Париж тези дни, и видях къде е, е душата на Европа. Милиони хора излязоха на улиците. Много хора искат да изграждат стени, да проявяват недоверие, да всяват страх. Но хората не се съобразиха всичко това. Те излязоха на улиците, демонстрираха заедно. Защото тук не става дума само за свободата на словото, свободата на изразяване, което беше под заплаха, а начина на живот на Европа и правото на избор на европейските граждани как да живеят. Никой не може да ни налага по какъв начин да живеем. Не трябва да попадаме в клопката на тероризма. Тероризмът искат да превърне нашите общества в общества под обсада. Америка след 11 септември реши да изгради повече затвори, отколкото колежи. Не трябва да допускаме същата грешка тук. Европа трябва да остане отворено общество, където свободата и безопасността са поставени на равна нога. И душата на Европа не е само риторичен елемент. Тя се отнася до живота на хората, отчитане на техните безпокойства, правото им да живеят достоен живот. Първото право на хората е да се гарантира достоен живот на а, хората, да им се гарантира достойна работа. През юли вие говорихте за инвестиции, за рестартиране на Европа, мнозина се подсмихваха, но както ни припомни председателят Юнкер, днес след обед Европейската комисия ще приеме регламента за плана от 300 милиарда, който е план за растеж, който съдържа добри и лоши, не чак толкова добри елементи, но има силен ангажимент за промяна. Говорихте за гъвкавост. За каква гъвкавост става дума, господин Ренци? Дон Кихот, знаете, че се опитваше да примахне по-трудните елементи на пакта. Importanti, di cui dobbiamo essere fieri. Grazie anche alla presidenza italiana. Благодарение на италианското председателство, ние успяхме да въведем идеята да се налагат санкции на държави членки, при необходимостта. И това е една добра отправна точка. Златното правило за инвестиции изглеждаше като мираж. Планът на Юнкер, въздействието върху пакта за стабилност трябва да се отчитат Съфинансирането за структурните фондове също изглеждаше като блян, но сега виждаме, че има революционна промяна и в това отношение. Отидете, разговаряйте с обикновените хора в регионите, с представители на частния сектор, които разчитат на финансиране и от Европейския съюз. Може да се направи много повече, но всичко, което е постигнато, е съществено като резултата. Веднъж са запитали един мадрец дали е възможно да се докоснат звездите. Е той отговаря, че ако действате реалистично, можете да го постигнете. И ние се доближаваме до тази цел, благодарение на вашите усилия, председателю Ренци. Сега от името на ЕКР, господин Легут, кой има думата. Э, Обръщам се към вас, господин Ренци. През месец юни вие се запитахте как ще изглежда Европейския съюз, ако си направим селфи. Аз ви питам, ако вие си направите селфи като председателство, какво ще видите? Според мен няма да видите кой знае колко, което не е очудващо. Е, защото от самото начало се знаеше, че законодателната програма ще е много минималистична, като се имат предвид и европейските избори. След това, как се стигна до някои от тези решения и договорки? Първо да вземем изпирането на пари. Споразумението по четвъртата директива не мисля, че по никакъв начин ще помогне на хората да се справят с бюрокрацията, която им вързва ръцете. Не знам доколко ще спре и организираната престъпност в прането на пари. След това ще разгледаме и тук темата за ГМО. Знаем, че някои са за, други против. На трето място бюджета да, вие стигнахте наистина до договорка за бюджета, но все още има ця куп неразплатени задължения и всъщност не поехте отговорността за тази ситуация, която не може да продължава така. Имаме и миграцията в Средиземноморието. Тук постигнахте положителни резултати. Ще се спре на преговорите с САЩ по търговското споразумение. Съвета всъщност реши, че в крайна сметка трябва част от информацията да бъде предоставена и мината седмица комисията оповести някои от точките, така че хората да не се страхуват. Ако трябва да ви оценя, бих казал, че сте работили задоволително като председателство, но така или иначе нека ви поздравя. Господин Ферховщад, от името на АЛДЕ. Господин Ренци, аз бях доволен от вашето проевропейско изказ... изказване. Малко съм обезпокоен, като видя последните проучвания на общественото мнение в Италия, че и, и те показват, че има три партии опозиционни, които са против Европейския съюз. И а, искам да кажа, че вие успяхте са вашите реформи в Италия, за да а, възпрепятствате това антиевропейско движение в вашата страна. Искам да благодаря на Андрогоци за неговата а, работа а, с Европейския парламент. Благодаря на Джорджо Наполитано, който също свърши много добра работа и ни показа пътя напред. трябваше да се приключи дискусията между фискалната дисциплина и от другата страна стоеше растежа и инвестициите. Но искам да ви кажа, че тази тема те първа ще я чоплим. Те първа започва работата по тази тема и не на последно място тук роля ще изиграе инвестиционния пакет. Всички държави, членки, ем, влизат в гаранционната схема на този инвестиционен план. Държавите членки няма да са включени цял в тази инвестиционна програма. Няма защо а, е, държавите членки да не участват в тази гаранционна схема на инвестиционния а, е, план. На второ място имаме нужда от а, е, истински структурни реформи, а не само тяхното обявяване. Имаме нужда и от законодателен пакет, така че да бъдат отворени тези ключови пазари. Само от едно нещо съм разочарован от председателство. Трябва да сме искрени. Първо, това е пакета за далеко съобщенията. Той не беше приключен. Нека да сме искрени. Всички говорим за инвестиции, за а, дигиталния свят, за Google, че трябва да имаме отговор на всички тези въпроси. И през 2015 година ние не а, бяхме в състояние да постигнем споразумение по пакета за съобщенията, да се отървем от а, таксите и а, да се въведе е, неутралност в интернет пространството, да има неутралност на мрежата. Това е недопустимо, всичко това е недопустимо за един цифров пазар. Благодаря ви. От името на Обединената левица Малтезе има думата. Председателят Малтезе. Господин председателю, в неделя в Париж милиони граждани накараха да се разтоплят европейските сърца. Те защитиха свободата на улиците на Париж. През последните 6 месеца вие посветихте много енергия, за да намерите решения. Европа е третия стълб в Европа. Има проблеми с пакта за стабилност. Вие нямахте коража да поискате да се сложи а, край на строгите а, бюджетни ограничения. Вие се а, опитахте да се а, преборите с безработицата. Бяха положени усилия, свързани с а, избягването на данъчното облагане. От... Но все пак говорим само за 6 месеца. От името на зелените, госпожа Хармс, уважаеми е, господин господин председател, уважаеми господин Юнкер, уважаеми господин Ренци. Вашето председателство беше в период на преход. Не ви беше лесно. Очаквахме много от вас, но трябваше да сте по-отворен по отношение на проблемите, които възникнаха през последните дни. Вчера говорихме за това, че всички сме благодарни на е, френския народ, че излязоха по улиците така обединени, е, дадоха възможност на е, политиците да преосмислят своите цели и да се обединят. Относно целите на вашето председателство, важно е сега да говорите по друг нов начин. Как от недоверието отново ще стигнем до доверие? И да има разбирателство между гражданите и политиците. Вътрешния министр на Европейския съюз видяхме по какъв начин представи предизвикателствата пред свободата. Но като видях аз колко данни бяха налични за тентаторите, за убийците, ем, си мисля, че новият отговор, който е даден, всъщност е стария отговор. Е, за интеграцията, за образованието трябва да говорим. Но Знам, че предизвикателството, свързано с, сигурността, е много важно, но въпреки всичко до сега дадените отговори не са задоволителни. Споменахте темата за миграцията, за бежанците и това беше приоритет във вашето председателство, но искам да кажа, че тези ам, бракувани кораби, които превозват все повече хора от Африка към Европа. Точно тези бракувани кораби символизират това, което вие направите с Дъблин 1, 2 и 3 и те символизират, че Европа, въпреки че ние не сме ам, економически толкова зле, но ние до сега не сме успели да създадем едно адекватно законодателство, свързано с миграцията. Ам темата за несигурността също беше засегната за това, че трябва да създаде политика за продоляване на кризата и на економическите проблеми. Аз смятам, че еврото ще е стабилно дори и без политическия елит да се осмелява да се намесва в политическата и економическа интеграция в Европа. Проблемът не е господин Ципрас. Проблемът е, че до сега ние не сме били в състояние да създадем доверие в политическата и економическата интеграция в Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Сега от името на е, Европа на свободата и директната демокрация, господин Цуло. Президенте Ренци, 7 Господин Ренци, преди няколко година, няколко месеца в тази зала чухме, че Европа става все по-изморена, все по-отекчена. Но ето днес обсъждаме италианското председателство и на мен ви ми приличате на фокусни, който се опитва да стигне до най-трудните споразумения. Но на мен ми се струва, че споразуменията, които се постигнаха, бяха всъщност минимума, който можеше да очакваме. И до голяма степен не отговаря на обещанията, поети през месец юли мината година. Нека не се заблуждаваме. Струва ми се, че вашето 6 месечие всъщност беше пропиляно време. Ако се работи сериозно, наистина може да се напредне, обаче ние не можем да си позволим да си губим времето, докато ми се струва, че последните 6 месеца бяха пропиляно време. Нека е, видим какво беше постигнато, например, с италианските морски пехотинци, какво беше постигнато при безработицата – всъщност нямаше никакви конкретни предложения, докато 43% в Италия са безработни сред младите. Затова казвам, че пропиляхме това време, да не говорим, че дружествата също чакат решението на съвета, за да могат да подобрят работата си. Струва ми се, че всичко ви беше поднесено на тепсия, но вие просто се отказахте. А споразумението за ГМО обрича нашите селски стопани на едно съвсем невесело бъдеще. Също така, трябва да споменем и споразумението с САЩ, което крие сериозни опасности за нас, а ние искаме економиката ни да бъде по-конкурентна, по-модерна. Пак се връщам на предишния ви въпрос, как би изглеждало селфито на Европа. Нека помислим какво ще бъде вашето селфи. Das Wort hat äh, от името на независимите, господин Салвини има думата. Благодаря ви, господин председателю. Италианското председателство не е нещо срещу което е против само а, Лига Норда, а всички са против. Италианското председателство не беше успешно. Много хора ще следят а, а, този дебат, ще видят, че по-голямата част от пленарна зала е празна. Шест месеца си говорим и дори най-приближените на Ренци не посветиха много време в подкрепа на неговите предложения. Вие ни представихте 80 страници програма, сега 80 страници отчет, а каква е реалността? Виждаме, че евро, еврото се разпада, има рекордно високи нива на безработица, нищо не се прави за компаниите, нищо не се прави за марката Made in Italy. Има огромен нос на стоки от Китай. Какво беше направено в защита на селското стопанство? Нищо. Мнозина фермери са застрашени. Какво направихте по отношение на Марокко? Нищо. Много от фирмите в Европа затварят врати и нищо не се случва. Нещата в Северна Африка не се подобряват. Италианските морски пехотинци не получиха не, не беше направено достатъчно за тях. Какво реално сте направили? Нищо. Какво направихте за, с Русия? Нищо. Отидохте в Париж, но мнозина други го направиха, но трябва да имате истински диалог с Русия. Трябва да се води такъв диалог не само с Русия, с много други страни, ако искаме да се преборим с ислямския фундаментализъм. Вие не направихте нищо също за членството на Турция. Що се отнася до Латвия, сигурно не могат да направят по-малко от това, което беше направено от италианското председателство. От името на ЕНП господин Ройл. Уважаеми дами и господа, единственият, който представи конкретни резултати от последното полугодие, това беше пред, е, господин Ренци, председателят на италянското е, председателство. Говореше се и за доверието на гражданите и Председателят на съвета каза, че сега е най-важното политиката да поеме друг курс. Надявам се да не стане, обаче до сега политиката, която се води е политиката на стабилност и надежност. Правише се опит а, да се ам, постигне напредък по нашите общи споразумения, не на последно място по двупакета и шестопакета. Като погледна Ирландия в, а, и други страни, вече напредък е постигнат. Но не може сега всичко да се а, е, захвърля с лека ръка. Критериите за стабилност да са ам, ам, отслабени и да има други правила, които въобще не могат да бъдат изпълнени. Не може доверието на гражданите да зависи от това дали ние а, отбелязваме напредък или не, или дали ам, а, постигаме растеж или не. А, Доверието не зависи от парите, то зависи от това дали сме надежни или не. Е, за това е необходимо е, да дадат своя принос както комисията, така и съвета, така и Европейския парламент и държавите членки. Господин Рой, има синя карта за вас. Искате ли да отговорите? Господин Еверинг, имате думата. Hello, sir, and happy new year. Um, I wonder, would you... Честита нова година първо. Бихте ли се съгласили, ако кажа, че господин Ренци днес беше един виртуозен артист? Чухме какви ли не чудесни идеи, но не знам дали не трябва тук да се замълчим, след като сме заобградени от такива изтънчени хора. Also, Herr Kollege, ich finde, dieser... Уважаеми колега, това председателство е постигнало конкретни резултати, които бяха представени и от премьер-министъра, но той каза, че всичко трябва да се промени, но аз не съм съгласен с това. Това го посочих и това е разликата. Но аз не съм съгласен с а, такива политически нападки и обиди, от който и да е. Това няма да ни ам, отведе много напред. Госпожа Ферейра. Президент, президент Юнкър Господин председател, господин Ренци, италианското председателство имаше своите конкретни инициативи по оздравителния механизъм за банките. Същевременно Италианското председателство включи и някои много важни въпроси, свързани изобщо с оцеляването на еврото съживяването на економиката, заетостта. Това са въпроси, които станаха предмет на разработените стратегии. Също времено италианското председателство разгледа много от тези теми в тяхната дълбочина. Иначе и парламентът се промени, и съветът се промени. Европа, както виждаме, все още е в криза. Има и много сериозни опасности. Вярно е, че италианското председателство не успя да вдъхне по-голямо въодушевение на Европа. Но след всички тези години на мерки за економии, на липса на надежди, ми се струва, че за първи път започна да се говори за важните и по-интересни теми. Да, тук работата не е завършила, тя те първа предстои, особено в някои от държавите, но усилието ще бъде колективно. Ясно е, че има ограничения и празноти в европейската архитектура, особено при едината парична валута. Аз се надявам, че латвийското председателство няма да загуби от набраната скорост. Не трябва да се губи посоката. Европа има нужда от това. Гражданите отново трябва да намерят повод за надежда. Нека благодарим на италианското председателство аз се надявам наистина да видим светлината в тунела. Господин Янкович има думата. Нека първо да поздравя Италия и италянското председателство като цяло. Господин Ренци, искам да използвам тази възможност, за да ви благодаря за това, че най-накрая се даде старт на стратегиите за Дриатическо и Ионийско море. Това е, е нова възможност за Италия, Словения, Гърция, Харватия и за някои държави, които все още не са членки на Европейския съюз. Много надежди са свързани с тези две стратегии. Да се надяваме, господин Ренци, че и през следващите години тези стратегии ще са в центъра на вниманието, защото ако не се поемат ангажименти, свързани с стратегиите, те няма да бъдат изпълнени с живот. Има много очаквания, свързани с въпросните стратегии. Ние очакваме вашето активно участие при изпълнението на стратегиите. Благодаря. Господин Форенци. Госпожа Форенци. Благодаря, господин председателю. Предлагам да се окажем от метафората с селфито. Това е само димна завеса, само риторика. И ако тръгне тази посока, можем да се откажем от всяка надежда. Така че нека да се откажем от този нарцисизъм и да мислим по-трезво. Ние трябва винаги да имаме предвид младите хора в Европа. Те го заслужават. Тази сутрин се говори за растеж, планът на Юнкер, гъвкавост, спазване на пакта за стабилност и растеж, ТИТИП, обаче подкопава нашата демокрация. и може да доведе до много повече хора, които да се окажат без работа. Хиляди хора в Европа имат несигурни работни места, затова има толкова много а, генерални стачки. Виждаме какво се случва в Гърция, в Италия. Говори се за изваждане на Гърция от еврото. Мисля, че трябва да има нова ера, по-положителна. Господин Ламасур, господин министр-председател, нека първо ви благодаря за участието в вчерашната историческа демонстрация в Париж. Благодаря и на господин Юнкер за неговото сърдечно обращение. Е, вие казахте, че през последните 6 месеца едно от най-полезните неща, извършени от вашето правителство, са били и реформите в Италия. Що се отнася до европейските постижения, не мисля, че постигнатото отговаря на първоначално заявените амбиции. Има два объркващи резултата. Първо, бюджета – за 2015 година. Да, той беше одобрен, но има огромно количество неразплатени задължения, така че комисията трудно ще може да започне нови политики тази година. На второ място Средиземноморието приветстваме участието в Мари на италянците, но същевременно времено виждаме, че има сериозна опасност в бъдеще спасяването и управлението на миграцията да бъде все по-затруднено. Благодаря. Господин Ламасур има две сини карти. Желаете ли да отговорите? 30 секунди. Заповядайте. Uh, Не сте ли съгласни с мен, че италианското председателство ще бъде запомнено само с срива на еврото, възможното излизане на Гърция от еврото, скандалът с банковите сметки в Люксембург? Какъв е въпросът, ви пита председателят? Eh, ehm, ha detto che la така или иначе ме интересува, след като се говори за вдъхновението на италианското председателство, дали ще се вдъхновяваме и от корупцията на Италия, и от мафията защото години наред нищо не се прави борбата срещу тях и всичко се скрива от обществото. Все никой не е виновен, все няма кой да бъде наказан. Нима това е повод за въодушевление. Euh, euh, Благодаря. На двамата изказали се ще кажа, че аз не съм европейски федералист. И като говорим за случилото се и което може да се случи в Гърция, и в Люксембург, то имайте предвид, че това не зависеше от Европейския съюз или италианското председателство. Това зависи в крайна сметка от индивидуалните усилия. А ако имате въпроси по италианската политика, няма защо да ги отправяте в Европейския парламент. Питайте италианския премьер. Грация, президенте. Господин Галтери, благодаря господин председателю. Смятам, че думите, с които господин Юнкер описа важните решения, решения, които ще бъдат взети от колегията, свързани с инвестиционния план, с гъвкавостта. Това са теми, които се очертаха по време на италянското председателство. А сега приключи дебата, свързан с постигнатото италянското председателство. трябва да има конкретни резултати и те излизат извън традиционните задачи на едно председателство. Господин а, Вебер каза нещо, но аз казвам, че съобщението ясно ще покаже, че правилата ще бъдат ограничени. През последните години правилата свързани с гъвкавостта не бяха прилагани и това а, беше в ущърп на економиката. Говорим за реални резултати свързани с, мет... с методологията. Парламента трябва да бъде ам, включван по-активно в съвместната работа. Все повече се залага на политическата страна в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Глатери. Има синя карта от господин Бицоти. Имате думата. Нека да ви припомня, че синята карта е за задаване на въпроси за уточняване на изказванията на оратора, а не да се правят политически ам, заявления. Госпожа Бизото, вие говорите за конкретни резултати. Аз знам, а, че в Италия безработицата се увеличила, длъжнялостта също. Чели ли сте тези данни? Въобще говорите не с гражданите, а с предприятията този оптимизъм, който строи от премьер-министъра, някакси не се чувства в Италия. Има конкретни проблеми и проблемите се увеличават. Моля за отговор. Да, благодаря ви. Виждам, че ние се намираме в един вътреполитически дебат. Е, ситуацията се, влуша, се влушава и вследствие на решения, които са взимани в миналото. Това са решения на други. За първи път обаче през това полугодие се положиха основите за по-нататъчното економическо и политическо развитие. Ем, прекалено оптимистично да се очакват някакви революционни резултати, но важното е, че сега се създаде основата за отбелязване на растеж в Европейския съюз. Това наистина е един много важен политически успех. Господин Федерле има думата. Благодаря ви. Благодаря на господин Ренци за това, което постигна през последните 6 месеца. Вие имахте амбициозна програма в момент, когато финансовата криза беше сериозно засегнала по-голямата част от западния свят, когато беше ам, избран нов парламент и нова комисия. Искам да кажа две неща, по които може да се направи повече от страна на председателството. Първо, за цифровия единен пазар. Господин Верхов също го спомена. Вторият въпрос е, може би, най-голямата ни задача за бъдеще. Става дума за климатичните ни цели. Има занижаване на целите от страна на съвета, целите, които бяха високо поставени от този парламент. Ние не трябва да губим инвестиции за бъдещето, не трябва да губим темпото в бъдеще трябва да го запазим по време на целия мандат, за да можем да се справим с бъдещите ни задачи в името на това, което желаят бизнеса и най-вече гражданите на Европа. Господин Федерли, има въпрос с синя карта към вас. Съгласен ли сте? Госпожа Градини, имате думата. А, Градини, извинете. Благодаря ви, господин председателю. Вие казахте, по въпросите на околната среда, комисията няма удовлетворителни резултати. Искате ли да се подобри програмата на Европейската комисия чрез внасенето на изменения? Не зная дали разбрахте. Благодаря за въпроса. Да, съм за това да се предприемат мерки, що се отнася до въвеждането на зелени политики. Читам, че бъдещето е именно в тази област, в полза на индустрията, за економиката ни, за работните места. Ние не говорим в момента за работната програма на Европейската комисия, а правим преглед на италианското председателство. Бяха постигнати много неща, може да се постигне много, но трябва да се очита, че имаше нов парламент, нова комисия, имаше много сериозен ефект от финансовата криза, но това не трябва да е извинение да не правим достатъчно в областта на зелените мерки. Госпожа Гардини има думата. Благодаря, господин председател. Ясно е, че въпреки много добрите намерения, не се забелязва кой знае какъв ентусиазъм или конкретно постижение. Ние, италианците, обаче сме свикнали да бъдем конкретни, искаме да стигаме до край. Когато поехте председателството, вие направихте много обещания. Говорихте за тази Европа на бъдещето, но какво можем да кажем днес, че и очакванията и целият ентусиазъм всъщност не се оправдаха? Може би е по-добре да проведем откровен дебат, защото сега приключва 6-месечието на италианското председателство и ние очаквахме да чуем нещо по-конкретно – крайна сметка има много теми, много досиета, които така и не стигнаха до окончателен резултат. Наистина очаквахме да чуем повече и за економиката, и за развитието, но не го чухме. Същевременно трябва да се замислим и как да се справим с предизвикателства като Тритон или Ислямската държава. От пакта за стабилност не може да отпадне темата за сигурността, например. Самата аз Мисля, че не може само да гледаме в хоризонта, да но следващите 6 месеца се постигне повече. Благодаря ви, има синя карта, но не разполагаме с много време, за това много ви моля да бъдете кратки. Госпожо Гърдини, съгласна ли сте? да отговорите на синята карта. Госпожа Бресо, исках да попитам госпожа Гардини следното. Основната ни задача е да се възстанови растежа. За да има растеж, трябва да има инвестиции. Но за това разчитаме не само на инвестициите по плана Юнкер – трябва да се правят инвестиции и от самите държави и членки. Това е изключително важно. Не мисля, че това обаче са конкретни резултати. Трябва да се водим от основната ни цел, за която настояваме и последните месеци и преди. Госпожа Гардини, да, наистина имаме тази обща цел, Както каза и господин Юнкер, обаче италианското председателство успя да допринесе по пътя за нейното постигане. Неведнъж сме обсъждали тази тема по време на италианското председателство. Не знам какви ще са бъдещите действия и в самата Италия. Не знам каква ще бъде реалността. Господин Лайхтфред. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премьер-министр, вие станахте председател на Европейския съвет, когато вятър духаше в различни посоки. Имаше хора с различни гледни точки. Някои искаха едва ли не наново да се градят а, а, разделни стени, другите а, е, искаха да, да има обединение. А, е, при такива а, е, ветрове много трудно се гради. Италианското председателство а, трябваше да управлява един огромен лайнер трябваше да се създаде един разумен пътек, пакет, който всички да одобряват. И това е похвално, но не разбирам колегите, които въобще не участваха в изпълнението на тези действия. Колегите, които седят там отгоре в дясно и само ви отправят ам, обвинения. Това не го разбирам. Колегата Уингстром. Президент Юнкер, стас... Господин Юнкер, господин министър председател Ренци. Искам да благодаря на италианското председателство за отличната работа в различни сектори. След случилото се през последните дни в Франция, няма смисъл да обсъждаме въпрос, свързани с Мейдин. но ние трябва да се справяме не само с огромни предизвикателства, но и с по-конкретни въпроси. Аз месеци на реч съм работила с векопоставени дипломати. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа. Благодаря ви за това, че подкрепихте намирането на решение по този въпрос. Европа на гражданите трябва да бъде подсилена и ние го видяхме тези дни, когато по улиците излязоха милиони хора във Франция. Става дума за свобода на изразяването, свобода, прозрачност. Правата на човека са основен въпрос в Европа и трябва да сме много по-сърцати във всичко, което правим. Благодаря, господин Деграндес. Благодаря, господин председател. Виждам, че мнозина хвалят италианското председателство. Ако говорим за економическите постижения, то ми се струва, че наистина имаше инициативи в името на възстановяването и растежа. Тук са постигнати успехи. Същевременно по време на италианското председателство беше обявен и плана Юнкер, който ни дава надежда за бъдещето. Освен това имаше съгласие по единия оздравителен механизъм, а във външната политика продължихме да работим по различни въпроси, включително и страните надолу от Сахара. След това борихме се и с тероризма, имаше инициативи. По-конкретно сега обсъждаме данните на пътниците, Искаме да гарантираме свободите, но за да може да се направи това, трябва да има повече сигурност. Сигурността не е основно право, разбира се, но помага да се гарантира свободата. Благодаря. Благодаря, госпожа Сеналова. Благодаря, господин председател, Уважаеми колеги, Италия пое председателството във време на промяна в европейските институции. Създаваше се нов парламент, нова комисия и се оформяха нови европейски лидери. Председателството се справи много добре с този преходен период, очерта своите приоритети и довърши несвършените дела. Имах удоволствието да работя с представители на италянското председателство по отношение на номера за спешни случаи. Благодарение на италянското председателство ние постигнахме съгласие между парламента и държавите членки. И това е, разбира се, за благото на нашите граждани и за а, сигурността по пътищата. И така, господин премьер-министр, поздравявам вас и вашите колеги. Благодаря, господин председател, господин министър-председател, господин председател на Европейската комисия. Считам, че можем да ви поздравим, че имаше успешен преход на институциите между две комисии. Това показа вашата политическа отговорност. Искам да се спра на четири приоритета. Първо, искам да ви поздравя за заключенията за управление на миграционните потоци и решението свързано с африканския рок. Външната политика също беше област, в която беше постигнато значител... постигнати значителни резултати, но са малко по-резервирана относно операция Тритон за постигането на резултати от една солидарна политика. Що се отнася до сигурността и правосъдието, все още Шенген остава затворен на, за Румъния и България, въпреки че са постигнати техническите а, параметри. Относно South Stream, енергийната политика трябва да бъде инструмент за регионална интеграция, която да позволява на страни, включително на България, които да подкрепят европейският а, проект а, в а, като се а, отчита взаимната изгода, включително с страните от Средиземноморието. През ноември в Рим се проведе среща в Рим с страните от Евромед. Поздравям ви за това. Все още не е постигнато достатъчно в реализирането на целите заложени в директивата за присъствие на жени в управителните съвети на фирмите. Благодаря, господин Тарабел има думата. Господин Ренци, както господин Юнкер посочи, вие помогнахте за споразумението по бюджета 2015 година, работихте за растеж и заетост, но мисля, че имаше две ограничения, свързани с графика изборите, избирането на новата комисия, всичко това се отрази, така че няма как законодателната програма да не е била по-сбита. Освен това, виждаме какво се е случва обикновено с вторите председателства през годината. Работата започва през юли, е, но след това пък идва лятната вакансия и тези два летни месеца също са сериозно ограничения и всъщност започването на работата на новото председателство на 1 февруари е по-добра идея. Господин Салини. Е, сеньор президенте, йо. Господин председателю, за първи път съм тук в Европейския парламент и е, като слушах тази дискусия, останах с впечатлението, че много от е, нещата, които бяха е, казани в уводните ви думи, бяха казани така или иначе. Все пак добре е да има и е, известно ниво на легитимна критика, която е, ще насърчи действията за напред. Искам да кажа и следното. Един план, който съдържа добри точки, но има и слаби страни. Има и ам, инструмент, свързан с ливарича, но ам, трябва да се мисли и за конкретните проблеми. Трябва да се мисли, е, че при тези големи начинания трябва да се е, работи до е, самия край, до тяхното приключване. Да, понякога се върви на празни обороти, но искам да кажа, че тези, които са тук, искат наистина да работят и искат да проверяват развитието на нещата. Всички имаме нашите ам, корени, ам, върху които трябва да се оповаваме. Господин Салини има синя карта. Ам, приемате ли я? Господин Вали, 30 секунди. Благодаря, господин председател, Благодаря, че ми давате думата след третата синя карта, която вдигнах. Господин Салини, вие сте нов, но ам, членуването в политическа група, която подкрепя пакта за стабилност и растеж. Това, което а, постигна господин Рент, беше да промени фискалния пакет и пакта за стабилност и растеж. Смятате ли, че това е един устойчив подход? Защото през следващите години можем и да обеднем още повече. Господин Салини има думата. Обеден съм в едно. Действал съм и на местно ниво и ам, казвам, че не значи, че пакта за стабилност ни забранява да съществуваме, но има много, които нямат альтернативи, свързани с управлението. Днес ще се говори и за регламента. Ние поискахме пакта за стабилност да се изпълнява, а да не се обсъжда наново. Но нека да има конкретни предложения. Това е нашето условие. Е Конче... Господин Вали, Вашата политическа група е тази, която днес най-много се възползва от синята карта. За това ам, преди това не ви дадох думата. Трябва да има равнопоставеност между всички. Благодаря, господин председателю господин председател на съвета, господин Юнкер, последните 6 месеца на италианското председателство отбелязаха а, възможности за инвестиции, които са вече част от програмата на Европейския съюз. Има промени също и по отношение на политиката към Средиземноморието. Всичко това се дължи на решителните действия от страна на Италианското председателство. Този процес трябва да бъде предвижен напред, за да може да имаме една солидна економическа база за развитие През следващите години трябва да можем да отговорим на предизвикателствата. Ние видяхме в неделя, когато европейските лидери участваха заедно в марша. Трябва да го направят и в политическо отношение. Господин Зала. Уважаеми колеги, нека не забравяме, като оценяваме италианското председателство, че последните 6 месеца бяха едни от най-трудните. Руската агресия, надигането на исляма в Ирак и Сирия. Всичко това постави Европа в трудна среда, но мисля, че с италианското ръководство успяхме да изготвим санкции в отговор на действията на Русия. Това само по себе си е историческо постижение. В южното съседство няколко нови държави, включително и Италия, се присъединиха в коалицията срещу ИДИЛ. Същевременно Италия даде отговор и на миграционната криза в Средиземноморието с операцията Тритон – мисля, че сега в южното и източното съседство има малко по-голяма стабилност, отколкото имахме през лятото и за това трябва да отчетем постиженията на италианското председателство. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Много хора искат да вземат думата. Това, което ще направя е да дам думата на тези, които не са говорили. Господин Юрек, първо политическите групи. От вчора... Благодаря, господин председателю. Вчера и днес чухме много думи, свързани с европейската солидарност, но когато нашите земеделски стопани имат имаха нужда от солидарност, когато бяха засегнати от руското ембарго. Къде остана солидарността? В ситуации като тази, в когато държавите членки трябва да са готови да покажат солидарност. В бъдеще, когато оценяваме едно председателство, трябва да сме готови да работим в интерес на сигурността на нашия континент и да показваме лоялност към нашите приятели. Господин Коста. Президенте Ренци. Благодаря, господин председателю. Господин Ренци, аз считам, че италианското председателство изигра ключова роля в политическо отношение – Що се отнася до програмата Хоризонт 2020 и институционалния преход в Европа, беше изготвен инвестиционен план, който беше препотвърден отново от господин Юнкер току-що. И това беше постигнато в голяма степен с усилията на италианското председателство. Освен това беше поет ангажимент, що се отнася до гъвковостта, образованието, културата, аудиовизуалния сектор. Това е изключително важно и аз приветствам направеното в областта на културата от министрите, отговарящи по въпросите на културата и спорта. Считам, че вие постигнахте много. Образованието определено е един от петте приоритета, включени в инвестиционната програма и заслужава това внимание. Особено важно е акцентът, който беше поставен от министрите върху инвестициите и иновациите, да намери конкретен израз в Европа, да се генерират повече инвестиции, освен това да се разпространява а, и информация за културното ни наследство, за развитие на туризма, всичко това е важен елемент от стратегия 2020. Госпожа Лопес Демехо. Благодаря, господин председател. Италианското председателство е свързано с европейската идентичност и Европейската идентичност, от друга страна, е свързана с европейския социален модел. Е, затова искам да обърна внимание на важността на колективното договаряне в областта трудово право. Още веднъж е, Виждаме обаче, че се планират реформи, които всъщност разрушават системата за защита на трудовата сила и в Испания, и в останалите държави. Нищо не се направи да се гарантира заетостта или съживяването. Говорим за плана Юнкер. Стана дума и за Одисей. Одисей е един приключенец, докато той пътешества, обаче жена му в къщи тъче, за да запази традицията и постигнатото. Не бива ние да разрушаваме социалните постижения на Европа и утвърдената вече традиция. Нека се надяваме всъщност, че Сириза ще бъде надеждата за промяна. Grazie Presidente. Благодаря, господин председателю. Председателю Ренци, днес чухме една а, сюрреална реч. Е, говорихте за смяна на курса в Европа, за нова визия, свързана с растежа и заетостта. Но каква визия, какви промени, господин председателю? Евробоновете все още не, свърш... не съществуват. Комисията е Юнкер възнамерява да унищожи троянския кон в Европа. Предвижда се да има минимално заплащане в Европа. Има много неща, които липсват в една социална Европа. От една страна има висока безработица и дори сред младежите тя е особено висока. Младите хора са без перспектива. Освен това, положението с бежанците е много сериозно. Изграждат се стени. Стига се до там, че тези, които нямат нищо, са принудени да крадат в магазина, за да имат какво да ядат. Европа трябва да е по-смела. Благодаря, следващия оратор. Господин Бургеци, има думата. Благодаря ви, господин председателю. Господин Ренци пое ангажимент към малките и средни предприятия той се опита да помогне на фирмата на собствената си, собствения си баща, след като останалите малки и средни предприятия изгубиха надежда и много от техните а, управители се самоубиха. Той иска да а, спаси компаниите на някои предприемачи, предприемачи ако господин Ренци остане министър-председател на Италия, трябва да направи нещо повече за спасяване на работните места и повече за младежката заетост, а не само да подкрепя компанията на баща си, която иначе би фалирала. Той е от доста време председател министър-председател на Италия и съвсем отскоро е, е председател на Европейския съвет. Благодаря. На първо място, мисля, че при бюджета се постигна техническото споразумение – благодаря на тези, които направиха съответните преизчисления. Така или иначе бяха изброени всички важни постижения, бюджета, различните положителни моменти в работата на председателството – Трябва да се отбележи обаче, че има и някои не толкова положителни моменти. Ето, не е постигнато нищо по тъй нареченото инициатива Мейдин – също така не постигнахме кой знае какво при далеко съобщенията. Да, темата там наистина е сложна, обсъждана е нееднократно в различни формати и работни групи. Дебатът на министрите през месец септември също беше изключително обхватен – и въпреки това, за жалост, нямаме решение. Наистина, в много области, като Чили, не можем да кажем, че е постигнат резултат. Когато обсъждаме резултатите от последния семестър, може би трябва да разговаряме и с представители на те на други политически партии в държавите членки. Разбира се, краят на всяко председателство е и повод за политически дебат. Това е по-сложно в италианския случай – Причината е италианската традиция, поредицата от различни управления, технически, политически, експертни, но на мен наистина ми се струва странно това, че европейските парламентаристи, италианци, с Такава жар обсъждат отрицателните явления в нашата страна Италия. Да, ние сме от различни политически семейства, но чухме какво каза един от колегите. Италия има дълг, който е третия най-голям в света. Да, това наистина е така. Имаме дълг от 2 милиарда – също време, но обаче в Италия са едни от най-големите спестявания в Европа. Имайте предвид, че във времена на криза италианските семейства всъщност увеличиха спестяванията си. Особено ако разглеждаме 2012 до 2014 година. И това е така, тъй като италианската економика се е развивала. За това бих казал, че не трябва да се говори единствено за мерките за ограничения. От друга страна, като че ли всички се страхуват от бъдещето и именно тук се крие парадокса – в Италия частните спестявания се увеличават, с други думи домакинствата забогатяват, но това се дължи и на страха. Трудно е да се каже каква е реалността, но така или иначе постепенно виждаме промените. Същевременно Бепе Грило, Пете звезди надаваха всякакви викове, но ми се струва, че до някъде е направено и нещо положително, има и признаци за борба с корупцията – И всичко това позволи да се работи по нови законодателни мерки, мерки, които до сега не сме виждали в Европа. Същевременно това не е никак лесно, защото Разбира се, трябва да се търси по-голямо единство и в поведението, и в съвместната ни работа. Но така или иначе, какво да помислят гражданите, когато гледат Европейския парламент по телевизията и виждат, че пленарна зала е празна, че в нея има само няколко участника – Господин Салини говори за политическата битка, която се е, води, но така или иначе, когато господин Салвини провежда собствената си компания след 3-4 години, ще бъде лесно да се каже. Нека видим какво постигна господин Ренци през това време. Какво направи Европа също така? Мисля, че в днешния ден политическата група, която представлява господин Салвини, например, искаше да се преустанови временно изпълнението на Шенгенското споразумение – Въпрос, който не беше повдигнат в парламента, но беше обсъждан на пресконференция и от страна на Марин Люпен. Партията на господин Салвини имаше такова желание, но аз бих казал, че сложили се край на Шенген, това ще е край и на Европа. Затова и Италия е напълно против идеята за затваряне на шенгенското пространство. Въпреки намеренията на господин Салвини. Ще кажа обаче, че има огромна разлика между демагогията и действителността. Това е истинска пропаст. Има е разликата между тези, които разчитат на политиката, за да дадат на хората надежда и тези, които разчитат на политиката само да им вдъхнат страх. В Италия по-настоящем мисля, че е ясно. Има трудности, но се вижда и волята да застанеш срещу тези трудности. И всъщност, именно изправенето срещу трудностите, срещу предизвикателствата е това, което е важно – Колегите от ЮКИП не са в залата днес, но знам, че те смятат, че аз разчитам на някакви гласоподаватели, които са наивни и глупави. Аз представлявам обаче над 11 милиона гласоподаватели. Това не могат да бъдат все глупави хора. Но, разбира се, реалността е такава каквато е и ние трябва да излезем от кризата, не да се страхуваме от нея, не да мислим за провала. Единственото, което ще даде бъдеще на нашите деца, е Европа, която да не е спомен, някаква химера от миналото. Европа, би могла да постигне успех единствено ако разчита на хората, които не се страхуват. В крайна сметка това, което се случва в света, наистина може да крие своите заплахи, но ми се струва, че Европа е много по-силна чрез своите ценности от който и да било атентатор. Това трябва да защитаваме. И това не е избора на глупавите. Мисля, че всъщност бъдещето зависи от всеки един от нас. И би трябвало европейските звезди да огряват пътя и на Европа, и на нашите страни. signor Президент. Благодаря, господин Ренци. Искам да благодаря сърдечно на италянското председателство за положените от тях усилия през последните 6 месеца. Италия е страна, от която произхождам и аз, страна, която е член на Европейския съюз. Сега давам думата на господин Юнкер. Господин председател, в заключение на този дебат искам още веднъж да отдам дължимото на високото качество на работа на италианското председателство и председателството от моят приятел Матео. Не искам да продължаваме дебата. Ние сме тук в Европейския парламент. Както съм ви казвал по-рано, аз а, не се намесвам в вътрешните работи на други а, страни. Благодаря на председателят Юнкер.